Dear colleagues, Уважаеми колеги, моля ви да заемете местата си, за да започнем заседанието с приемането на дневния ред. Благодаря ви, приятел дневния ред. Одобрение на протокол от заседанието от 7 април, 11 април, 19 април, 25 и 26 април. Ако нямате възражения, считаме, че тези протоколи са прияти. Благодаря ви. Съобщение на председателя. Беше постигнато споразумение по измененията МИФИТ и МИДИТ на 2 май на заседание, което беше проведено тогава. Гласуването ще се осъществи утре. Искам да поздравя също докладчика и всички в преговорния екип за това забележително постижение, тъй като успяхме не само да адаптираме датата, но също да се променят МИФИТ и МИФИР в рамките на съвместното вземане на решение. Това не беше лесно, но съумяхме да го направим само на едно единствено заседание в тристранен формат. Повечето от предложенията на Европейския парламент бяха също възприяти и от съвета. За това ви поздравявам. Второ, искам да ви съобщя, че има нов онлайн сервис за всички законодателни актове. Може да се осигурява също и личен езиков е, лична езикова помощ за всички депутати на всички езици, които желаят. Вие ще получите линк, за да се запознаете с е, тази е, нова функция. От на последното заседание на координаторите бяха одобрени докладчици. Първо по доклада за създаване на съюзна програма с подгрепа на дейностите в областта на финансовото отчитане и одита за 2014-2020. ЕНП ще поеме този доклад. Докладът за протокола към споразумението между Европейската общност и Монако за мерки, свързани с тези, предвидени в директива 2000 от 2008 година. Това ще бъде също доклад на ЕНЕПЕТ доклад по регламента за създаването на програма за подкрепа на структурните реформи. Това е доклад за социалистите и демократите. Доклад по финтек с предложение за доклад по собствена инициатива, като това ще се разгледа на по-късен етап. На 28 септември от 3 до 5 ще се проведе среща с националните парламенти. Представители на националните парламенти ще бъдат поканени за умяна на мнения по европейския семестър. Беше решено да се проведе открито заседание на координаторите на 28 септември с Франсуа де Гайон. Преминаваме към четвърта точка от дневния ред – правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар. Това е директивата за избягване на данъци. Давам думата на докладчика Юг Бае. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, днес обсъждаме доклад данъците, които се събират. Освен това, се намалява възможността на държавите членки да инвестират за борба срещу бедността, за осигуряване на здравеопазване, сигурността за гражданите. Създаването на економически и паричен съюз трябва също да доведе до едно ефикасно данъчно облагане, Нашата цел съвсем не е да се накърнява економическото развитие, а да се приеме законодателство, което не е, създава проблеми за предприятията. Има някои силни страни, които все още се обсъждат. До утре в Европейския парламент ние ще се опитаме да внесем някои изменения. Необходимо е да се плащат данъци там, където се извършва стопанската дейност. Трябва да има също критерии за оценка на това дали едно предприятие е трайно установено в съответна държава членка. Защото често многонационалните компании прехвърлят своите печалби без да плащат данъци в данъчни обежища. Необходимо е да се демонстрира силна позиция на парламента и за това аз предлагам да се предвиди 10%, не 30%. Друга важна точка се отнася до определенето на цените за трансфер, тъй като в момента това не е така. Освен това да се създаде обща списък на данъчните обежища, също и на държавите, които използват по-благоприятни данъчни режими. Освен това, често се използват стимулите за патенти, за да се избягва плащането на данъци от многонационални компании. Затова ние предлагаме изясняване на това какво представлява инвестиция за научно-изследователска и развойна дейност. Друга точка, по която се дебатира, се отнася до клаузата за switch over ние апелираме да има по-справедливо налагане на данци в държавите членки. Тези мерки ще позволят държавите членки да облагат приходите на многонационални компании, които имат до 15% дейност с други страни. Целта е да се избегне избягването на плащането на данъци. Предлага се също 40% вариране в плащането на данъци, което изкривява конкуренцията. Например, в България 10%, в Германия 12%. Относно общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък, считам, че това би било ефикасна мярка за избягване на загубата на приходи и за постигане на прозрачност. Това дозе е сложно. Надявам се утре да се постигне необходимото мнозинство и да покажем на нашите граждани, че полагаме усилия да се сложи край на избягването на плащането на данъци. Искам да благодаря на всички докладчици в сянка за доброто взаимодействие и се надявам положително гласуване утре. Благодаря ви. Благодаря на докладчика. Сега давам думата на Нидермайер от името на НП. Благодаря, господин председател. Позволете ми да кажа няколко неща. Не мога да представя окончателната позиция тъй като тази вечер ще проведем заседание. Имам също и компромисите, които обаче дойдоха при мен едва преди няколко минути. И трябва да кажа, че съм малко изненадан от начина по който разглеждаме този въпрос. Докладът иска да получи подкрепа на зелените, ГУЕ и ЕФТД а, това не е начина да се постигне а, солидна подкрепа. Трябва да имаме силно мнозинство, особено когато изготвяме само становище, трябва да покажем, че парламентът е единен. Но от началото на този доклад аз предоставих информация, излагайки нашите гледни точки. За съжаление обаче Нямаше особен дебат по някои важни аспекти и те ни бяха взети предвид. Нашето притеснение е, че борбата срещу избягването на данъчно облагане, на плащането на данъч, данъци, агресивното данъчно планиране е абсолютен приоритет, но това не означава да се приеме директива, която да вреди на бизнеса и да навредим на фирмите, които не извършват никакви манипулации, които не лъжат. За това трябва да сме много предпазливи за това какво точно предлагаме. И това беше именно целта ми. Бях помолен да представя технически доказателства в подкрепа на нашите аргументи по някои аспекти на директивата, но не сме получили обратна информация от другите групи. A, B, F и H са проблемни, както и някои от съображенията за FG. Е много трудно да се определи лимита, отвъд който ще се счита, че има злоупотреба с -over. Дали трябва да се използва националната ставка или пък да има обща ставка. Ние предлагаме различни възможности, но съм убеден, че 25% като прак за юрисдикцията, по която ще се определя данъчното облагане, е твърде висок процент. Също да се наложи правилото за ограничаване на лихвите. Аз ви насърчавам да приемем позицията на комисията и сегашната позиция на съвета. Първо не е вярно, че процент 30 като лимит няма да доведе до промяна. Аз предлагам линк към доклада на ОСР, е когато има 10% прак, няма да може да се приспадат лихвените плащания от е, облагаемата сума. При равнище 30% по виш, е, високият е, процент, по-високия прак, има по-нисък процент на измами, макар че въпреки всичко е висок, 13%. Освен това, Използват се повече заеми за финансиране на дейността на компаниите и за техните инвестиции. Особено малките и средни предприятия финансират разширяването на дейността си чрез кредити, ако те няма да могат да използват лихвите като разход, но перо, може би техния интерес ще намалее значително, техните инвестиции ще намалеят при 10% те няма да могат да използват лихвите като оправдан разход, който да се приспада от сумата за плащане на данъци. Страните от еврозоната към момента имат ниски лихвени проценти и сравнително разумни нива на начисляване на лихви от е, добросъвестни компании. В Румъния, например, забелязвам, че през последните 10 години средните ликвени проценти по финансирането на фирмите е бил почти 20%. През 2010 е бил 14%, а от след 2013 е бил над 10%. Очевидно е, че подобни разходи за лихви няма да могат е, да бъдат признавани, ако се определи твърде нисък е, прак. Дори в Полша имаше с 6% превишаване за същия период от време. Ние трябва да имаме твърда позиция, като отчитаме обаче състоянието на економиката. Но за позиция, позицията, която представя докладчика в момента, не е оправдана, затова аз предлагам да не я подкрепим. Сандър Лунс. По процедурен въпрос ли? Господин председателю, разбирам от докладчика, че към момента не е постигнато споразумение между големите групи. Надявам се, че тази вечер ще продължат преговорите. Идеята е да се постигне максимално широк консенсус Компромисите към момента обаче имат по-различна форма. Надявам се, че ще се променят до вечера или утре сутринта. Предвид на това, считам, че не може да гласуваме доклада утре, както каза и докладчика. Това е сложен технически доклад и ние трябва да сме в състояние да се запознаем с компромисните предложения. Ако ги получим през нощта или утре сутринта, няма да разполагаме с достатъчно време. Затова искам да помоля да се отложи гласуването, за да можем да се запознаем с текстовете и да преценим как да гласуваме. Председателят, благодаря ви, че изразихте своята гледна точка. Проект, да, проекта на дневен ред вече беше прият. Няма да се променя гласуването. Мисля, че е много важно Европейския парламент да представи своевременно своята позиция преди Екофин да вземе решение. Трябва да отчитаме и това. Разбира се, ние ще следим как вървят дискусиите между групите. Доколкото разбирам, има един-два компромиса, които могат да бъдат коригирани. Разполагате с текстовете, и по време на дебата може би ще се прецизират някои аспекти и ще се постигне мнозинство. Затова аз лично не бих последвал вашия съвет. Считам, че е изключително важно Европейският парламент да изложи своята позиция. Но трябва да приключим дебата. Приели сме дневния ред. В момента тече дебата. Не знае каква ще бъде позицията на докладчика след като мине дебата, но това, което казахте по процедурата е малко закъсняло, защото беше направено след като вече беше пред дневния ред. Ще продължим с дебата и след това ще изслушаме отново позицията на докладчика. Бих искал да подкрепя колегата Луке. Не можем просто така да гласуваме, без да сме имали възможност да прочетем компромисните текстове. Знаете, че имахме неделя за работа в избирателните райони. Мисля, че ако нямаме компромиси, няма как да гласуваме. Председателя, благодаря господин Ланге. За мен би било много странно да обсъждаме една тема и на следващия ден да не гласуваме. Какъв е смисъл от дебат тогава? Значи по-добре да спрем с дебата. Дебата дава възможност да се убедим един други в своята правота. От него няма никаква полза иначе. Аз предлагам да приключим с разговорите и след това възоснова на заключенията да видим дали докладчика ще предложи нещо ново. За сега дневният ред остава валиден. Аз настоявам на важността на приемането на позиция от наша страна преди съвета. Господин Балц. Починал съм си след е, изминалата седмица. В добро настроение съм. Искам да кажа обаче, че до голяма степен приемам казаното от господин Луке. То беше подкрепено от господин Ланген. Господин председател, ако правите официално предложение е, искам да ви обърна внимание на решението на координаторите. То гласи следното. Ако до 5 часа след обед в понеделник нямаме компромисни текстове, няма как да се гласува на следващия ден. Това решение е прието. Затова официално от името на НП мисля, че трябва да приложим онова, което сме решили. Благодаря ти, Буркарта. Ако правилно съм разбрал, компромисните текстове бяха представени около 3 часа. Това отговаря на правилата. Ако вашата политическа група или други политически групи искат от докладчика да се промени компромисния текст и в хода на дебата докладчика приеме това искане, не разбирам е, защо групата, която иска да има промени, ще отхвърли вота имаме компромисните текстове. Те са представени на време, по силата на новите правила. Дебата не е приключил. За мен е много трудно да взема решение по средата на дебата. Вие не повдигнахте този въпрос, когато приемахме дневния ред. Попитах ви дали приемате дневния ред и го одобрихме единодушно. Сега си променяте мнението Нека да повторя. Имаме компромисни текстове, представени на време и ако правилно съм разбрал господин Нидермайер, ще има искане за промени. Не знам обаче какъв е отговора на докладчика. Моля ви, нека да приключим дебата и да вземем своето решение в края на дебата. Дневният ред вече е прият. Гласувахте го само преди няколко минути. Господин Лунес, заповядайте. Първо по този въпрос и след това ще се изкажа като докладчик в сянка. Искам да подкрепя господин Луке и господин Балц. Аз съм докладчик в сянка от ЕКР. Проблема не е сведен само до един или два компромиса. Вие казахте, че останалото ще бъде просто прецизиране. Не, много работа предстои, особено ако целта е да имаме голямо мнозинство, ако това е целта на докладчика. За това в тази връзка искам да подкрепя казаното от господин Лука и господин Балц. Благодаря. Господин Калве Шамбон. А и сега искам да се изкажа като докладчик. Това бяха коментарите ми по дневния ред на холандски. Ако ще продължаваме с този цирк, искам да кажа няколко думи по същество за предложението. Защото ние виждаме сега как едно предложение на, на комисията, което имаше своите недостатъци, сега е узурпирано от левите групи в парламента. Това е предложение, което е насочено срещу бизнеса, не срещу практиката, позната като БЕПС. Затова искам да призова всички от лявата част на политическия спектър да бъдат честни спрямо гласоподавателите. Вие се опитвате да накажете всички компании. И ако това е целта, просто си го кажете. Ако смятате, че Европейския съюз е остров и смятате, че няма нужда да подобрим климата за инвестиции тук, просто си го кажете. Ако смятате, че големите държави членки в ЕС трябва да бъдат фаворизирани за сметка на по-малките, кажете го открито. Това са моите призиви. Ако искате днес да говорим по този въпрос, трябва да говорим по много различни аспекти. Аз, подобно на господин Нидермайер, се притеснявам сериозно относно насочеността на нашата работа. Мисля, че първо трябва да се върнем към сърцевината на проблема – Основната идея тук е да се справим с агресивното данъчно планиране и неплащането на данъци. Това е основният приоритет. И това е и убеждението на нашата политическа група. Радвам се, че държавите членки вече са се съгласили да приложат част от препоръките в окончателния доклад по БЕПС. Когато говорихме за проблема с досиетата от Панама, казахме, че трябва да се справим с такива порочни практики, ако всеки си плаща данъците както трябва, данъчните ставки за всички ще бъдат намалени. На второ място Европейския съюз не е остров. Ние сме играч в един глобален свят и има ясни споразумения, в рамките на ОИСР по тези въпроси. Комисията сега иска да отиде още една крачка напред и да наложи задължения, които отиват много по-далеч от предложенията на ОИСР. Половината от мерките, които предлага комисията, не отговарят на плана за действие на ОИСР. Част от предложенията са трансформирани в минимални стандарти. Предложението на комисията ме разочарова до известна степен, защото отива толкова по-далеч е, спрямо предложението на ОИСР и вследствие на това предложение европейските компании ще пострадат. Е, това ще се случи определено, ако приложим плана, който ни се предлага в момента. Докладчик иска да отиде даже още по-далеч от Европейската комисия. Вашите компромисни текстове няма как да получат мнозинство и аз ще повторя още веднъж, че е, този текст сега прилича на едно коледно дърво, е, цял списък с желания от страна на партиите от лявата част на политическия аспект. По вашето предложение се оказва, че 38% от компаниите ще плащат повече данъци. Наистина не смятаме, че 38% от компаниите извършват измами. Нека да говорим сериозно. Вашите предложения ще навредите на добросъвестните компании, онези, които си изпълняват задълженията. Малките и средните предприятия много ще пострадат. На четвърто място, мисля, че вие заставате на страната на по-големите държави членки за сметка на по-малките държави членки. Моята страна, Белгия, ще пострада от вашето предложение. Например, има едно предложение да се ограничи спадането на лихвите. Това означава, че ще може да се приспадат само 30% от нетната печалба. Това предложение няма как да се очудим на голяма държава членка, на Германия. Вие предлагате тази практика да се прехвърли във всички държави членки. Мислех, че идеята беше да се облага дружеството там, където той извършва своята економическа дейност. Тук ставаме свидетели на параполитика. Вие действате за благото на някои държави членки, но не и за благото на единния пазар. И накрая, господин председател, Оставам с впечатлението, че това предложение ще доведе до увеличаване на данъците и мисля, че трябва да го кажем открито. Комисията има директива, която вреди на малките държави членки и аз мисля, че сега, тъй като сме набрали е, скорост по отношение и във връзка с досиетата от Панама и, и казуса LuxLeaks, Ликс, е, се е, правят опити да има данъчна хармонизация и да се поставят в неизгодно положение тези, които искат да помогнат на малките компании. Ще имаме вследствие на всичко това по-малко инвестиции, по-малко компании. Знаете, че когато говорихме за плана за инвестиции на Юнкер, всички се съгласихме, че целта е Европа да стане по-привлекателна за инвестиции, да има повече работни места. Сега обаче ще приемам или сме на прага да приемем предложение, което ще доведе до по-малко работни места. Затова ви моля, е, обърнете внимание на това, което гласуваме, ще се прочете извън тази е, зала. Председателя прекъсна оратора. Добре, господин Калве Шамбон. Грация, сеньор президенте. Благодаря, господин председател. От името на групата на АЛДЕ искам да кажа съвсем накратко, че искаме да се изпрати категорично послание. И мисля, че светлината на неотдавашните събития, това се и чака от хората. Вследствие на тези събития се появи предложението на комисията. Ако искаме да имаме категорично послание, ако искаме да запълним законовите празноти, които дават възможност за порочни данъчни практики, трябва да, да действаме. Е, тук не става дума за запълване на празноти, обаче трябва да подобрим правилата. Има два начина да се изпрати едно ясно послание. На първо място трябва да се въведат нови условия, които да представляват една съществена крачка напред. Другия начин е голямото мнозинство от депутатите да приеме текста. Това са двете стратегии, които ние в АОД ще преследваме. Може да използвате данни и цифри, за да демонстрирате каквото ви е угодно, но в крайна сметка трябва да се вземат политически решения. Тези политически решения трябва да отразят това, което е свършено в рамките на ОИСР. Нашата група винаги е била за строги изисквания. Естествено, ние ще застанем зад текста, който е подкрепен от най-голяма част от партиите. Значи проблемните области, ограничението на лихвите, нашата група е внесла изменения, искаме процента да бъде 10. Като компромисно предложение можем да приемем тази практика да продължи 5 години. По този начин ще се премахнат някои проблемни практики в други системи. Ние можем да отидем до 20%, но не мисля, че тогава посланието ни ще е ясно и категорично. Иска ми се докладчика да прави малко повече гъвкавост относно тези 10%, ако за тях застанат повечето от депутатите. Темата за патентите. Този толкова изкривен начин да се представят инвестициите. Естествено, че съществуват такива практики, искаме да се справим с тях. Начина да се справим с тях обаче трябва да е юридически издържан. От друга страна, не смятаме, че е полезно да се използва тази възможност, която имаме да критикуваме компаниите още веднъж. Това не е целта на занятието. Освен това, не можем в някои преамбилни точки да определяме конкретни дати. Естествено, че искаме да постигнем напредък и то максимално бързо, но нека да не бъдем фанатици. По отношение на клаузата, позната като switch over, ние можем да подкрепим 25%, но смятаме, че е много по-добре да има един наставка. Дали е добра идеята да се задържа текста, само защото не може да се договорим дали да са 10 или 15 е, тези проценти. Мисля, че дебата би трябвало да ни помогне и мисля, че трябва да намерим решение на, на най-основните проблеми. Няма магическо число. Дали говорим за 10, 15 или 25, економиката представлява нещо много по-сложно. И мисля, че трябва да е възможно да има преглед на положението след година. Мисля, че вече изчерпвам лимита, който ми е отпуснат да се изкаже. Мисля, че има възможност да се стигне до споразумение, за да имаме текст, който да е подкрепен от голяма част от депутатите. Нека обаче да не изкривяваме дебата и да даваме, да създаваме впечатлението, че работим срещу бизнеса. В същото време казваме, че не искаме дружествата да пращат повече данъци. Ако искаме да спрем с данъчните практики, които съществуват, по някой път ще трябва да се плащат повече данъци. Фабил Демази. Радвам се, че се повишава е, емоциите в залата, когато говорим по данъчни въпроси, но нека няколко, нека да говори от така по-разумно. Мисля, че имаме много причини след Люксликс и панамските досиета да осигурим резултати, тъй като това очакват гражданите от нас. Тук трябва да съсредоточим усилията си, но искам да помоля председателя да направи така, че в залата да има малко повече ред и тишина. При цялото ми уважение към колегите от ЕКР и ЕНП, борбата срещу укриването на данъци, избягването на данъци би било борба срещу бизнеса. Не знам какво мнозинство предвиждате за повечето фирми. Това, което предлага докладчика е в рамките на предложенията на ОИСР. Аз бях във Вашингтон минал седмица с някои колеги и някои от ключовите облаци, включени в доклада, са в съответствие с това, което обсъждат Съединените щати. Не знам дали Съединените щати и ОИСР са против бизнеса, но искам да подчертая, че Обединената левица е съгласна с предложението на докладчика да се ограничат отчисление при спадането на лихвите до 10%. Всъщност това съответства на предложението на ОИСР. Това, което се предлага, е в съответствие с границите, предложени от ОИСР. Що се отнася до клаузата за switch over, ние сме съгласни с това да се определи прагът на 15%. Така че да се предвиди основна данъчна ставка от 15%. По хибридните субекти смятаме, че това би трябвало да е задължително за третите страни. Подкрепяме и и идеята за облагане при източника, защото Европейската комисия казва, подчертава този въпрос и има много страни като Холандия, където средствата влизат и излизат необложени към данъчни убежища. Бихме искали малко повече амбиция върху кутиите с патентни. Нека да цитирам ОИСР. Там а, те казват, а, че патентните кутии са лоша економическа политика. Чухме същото и от Министерството на финансите в САЩ. Бихме искали а, сегашните кутии за патенти и иновации да се премахнат. Няма данни за това, че тези кутии ще стимулират научно-развойната дейност. Това може да стане по друг начин. Правилата за ограничаване на лихвите трябва да се разпрострат върху таксите, върху лицензии и хонорари. Тук има обхват, тук има възможност за злоупотреби, ако страната крайна цел не облага, тук трябва да определим лимит върху приспадането на тези такси. Но като цяло сме доволни от това, което предлага докладчика. Ние сме готови да предприемем действия в интерес на мнозинството граждани да се постигнат компромиси. Надявам се и съм убеден, че и другите групи ще преосмислят а, своята а, позиция. Благодаря от името на зелените. Благодаря няколко думи. Аз мятам, че трябва да се каже, че целта не е да се увеличи до неразумно ниво вис нивото на данъците, е просто да се затворят вратичките, които в момента съществуват. Хубаво е, че парламента полага усилия за постигане на съгласие, но е много важно да отразим становищата на гражданите. По същество, благодаря на докладчика и благодаря на докладчите в Сянка за чудесната им работа, имайки предвид значението на този въпрос. Основната цел на парламента е да даде ясен сигнал на комисията, че трябва да приеме амбициозно предложение за борба срещу укриването на данъци, да се премахне съществуването на вратички. За съжаление, е, има данни, че съветът е, ще разводни предложението, ето защо ние трябва да отстояваме своята позиция. Нашите компромиси се характеризират с е, правилна степен на амбиция. В някои случаи трябва да проявим повече амбиция. Трябва да се запазят правилата за чужестранни фирми и всички филиали на европейски фирми извън Европейския съюз трябва да се облагат в Европейския съюз на е, на ниво, което е съпоставимо с средното за Европейския съюз. 15% за нас е нормална ставка. Европейския парламент трябва да приеме и е, позиция за хибридните субекти и инструменти. Бихме искали Европейския парламент да изрази своята позиция за постепенно премахване на патентните кутии Проучвания показват, че това не подпомага нощно развойната дейност, а всъщност е средство за укриване на данъци. Не сме съгласни с някои компромиси, например прага за приспадане на ликви. Предложението, което е направено, е в съответствие с предложението на ОИСР. Сега за постоянното седалище съгласни сме с с това, че информация трябва да е публично достъпна. Смятаме, че трябва да се избягнат освобождения за финансови изделки. Смятаме, че съвета да възможност на фирмите да определят правилата, който е удобен за тях. Държавите членки защитават създадени от тях вратички, за да привлекат фирми и по този начин всички се съревноваваме към по-низко ниво. Смятаме, че Предложението на комисията трябва да отрази притесненията на гражданите за корпоративното облагане. Имаме много критики, но независимо от тях ще подкрепим доклада. Смятаме, че той трябва да се приема в голямо мнозинство. И има възможност да се подобри първоначалното предложение и да изпратим ясно послание на съвета. Не виждам колегите от Европа за свобода и пряка демокрация. Има ли оратор от е, Европа, нациите и свободата? Искате ли да се изкажете от името на вашата група? Не. И така докладчикът има думата. Благодари, е, господин председател. Всички ние споделяме целта за борба срещу укриването на данъци а, и имаме разногласия по а, методите. Нека да уточня някои неща, които бяха казани, които не са точни. Компромисите бяха изпратени в петък. Аз правя усилия да постигна максимално споразумение, особено с НП това не означава, че другите групи са без значение. Ще проведем политическа среща тази вечер. Промените няма да бъдат такива, каквито бяха поискани от някои колеги. Убеден съм, че ще успеем да намерим решение преди е, гласуването утре. Благодаря. Председателят, е, благодаря много. Мисля, че е, тази размяна на мнение беше много важна и се надявам, че ще успеем утре да приемем ясна позиция на парламента. Господин Нидермайер. Има нужда малко от пояснение по това, което предлага докладчиката, ако гласуваме компромисите във вида, в който са предложени сега, по всяка вероятност няма да има голямо мнозинство, тъй като въпросителните на три групи не са отразени. Тъй, че ако не се даде отговор на тези въпросителни, не знам какъв ще е резултатът от гласуването утре. Какво е предложението на докладчика? Председателят възоснова на позициите изразени по време на този дебат, особено от ваша страна, е да се види дали може да се намери обща основа по въпроса за лихвите. Списъкът за гласуване е представен, има предложение за компромиси. Легитимно е да се премине към гласуване на тази основа. Нямаме правило според което това да не стане. Ние сме тук за да гласуваме и можем да гласуваме на тази основа. Но разбирам, че докладчикът иска да направи опит за по-широко мнозинство. Не можем да не насърчим политическите групи в това им начинание. Групите пред... повдигнаха своите въпроси. Аз чух две, а не три политически групи, които са настроени критично. Така че нямам основание да се намесвам в дневния ред. Положително това е, че критичните елементи бяха пояснени и че всички са наясно с това, че парламентът трябва да запази за себе си впечатлението като институция, която се бори срещу укриването на данъци. Това има символично политическо значение. Сега можем да приключим дебата. Разбирам, че политическите групи ще проведат заседание, ще имат възможност да оценят списъка за гласуване и а, очакваме дискусията по останалите нерешени въпроси във вътрешен план между докладчика и докладчите в сянка. Закривам дискусията. Господин Люки има думата. Благодаря, господин председател. Ще говоря английски, за улесния улесня комуникацията. Ако правилно разбрах казаното от господин Балц, координаторите са решили компромисите да са готови днес до 3 часа. Очевидно, тук има компромиси, които нямат широка подкрепа, но ня... някои групи твърдят, че са съгласни с тях, други не. Ако тези компромиси бъдат променени в резултат на разговори между НП и е, социалистите, другите групи няма да участват в тези преговори, така че утре няма да знаем какво ще гласуваме. Това е в нарушение на решението на координаторите. Затова ви предлагам гласуването утре да бъде отложено за да могат всички групи, а не само голе, големите, да вземат решения и да са наясно с това, което ще гласуват утре. Благодаря, господин Люке. Мога само да повторим това, което беше казано. Има списък за гласуване, поредица от компромиси, имаше разисквания чиято цел беше да се види дали е, са необходими някои корекции, за да се постигне широко мнозинство. Разбира се, това трябва да стане по открит и прозрачен начин и доколкото разбирам, това може би засяга един или два компромиса. Да, ще видим резултатът утре тази комисия има правото да направи оценка на ситуацията и да прецени дали да продължи или не. Но имаме, приели сме график, проведахме разисквания, така че сега мога само да закрия дискусията. Утре ще продължим и ще видим какво е положението. Това е моето решение и за това можем да преминем към следващата точка от дневния ред. Сега, обществено е, публично изслушване, Европейската система за гарантиране на влоговете. Много важно е, обществено е, изслушване по тази тема. Искам да приветствам с добре дошли всички оратори, които са тук. Моля за вашето внимание. Благодаря на всички оратори, които са тук, за да обсъдим този много важен елемент на Банковия съюз и процеса на задълбочаване на економически и валутния съюз. Благодаря ви. Веднага ще дам думата, тъй като малко сме изостанали с времето. Ще дам думата на госпожа Естер Деланге за встъпителни думи. Благодаря, господин председател. Както знаете, имам какво да кажа по тази тема. Ще се откажа от встъпителните думи. Започваме с 20 минути закъснение. Няма да отнем повече от времето. Предлагам да започнем изслушването, което, както знаете, то се състои от две части. Първо, как трябва да изглежда а, тази система в окончател на крайния етап и ако можем да постигнем съгласие по а, този въпрос как трябва да изглежда, следващия въпрос е как да стигнем там. В момента в Европейския съюз има ниска степен на доверие този въпрос е, си заслужава да бъде обсъден, но няма да говоря повече, за да има време за ораторите. И така. Преминаваме към към първият първия панел как ще изглежда европейската схема в окончателния си етап. Първият оратор е господин Дир Купей, председател Европейски форум на застрахователите на влогове. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Галатери. Радвам се, че бях поканен на това изслушване на Комисията по економическите и парични въпроси относно Европейската схема за застраховане на депозитите ЕДИС. Нека да ви представя моята организация ЕВДИ, създадена през 2002. Втора, ние представляваме всички застрахователи на влогове в Европейския съюз, както и такива от Норвегия, Лихтенштайн, т.е. всички са представени в ЕФДИ. Ние допринасяме за стабилността на финансовата система и си сътрудничаем с Европейската комисия, с Европейския банков орган, Ефди не е определила позиция по това как ще действа европейската схема в окончателния си стабилен етап ще изразя за това своето лично мнение, като се придържам към сферата на дейност на FD. Освен това, имаме официален документ на FD по ЕДИС, така че можете да се запознаете с становището на FD това е включено в документите, които ще бъдат представени на членовете на Комисията по економическите и парични въпроси. Мисля, че е по-интересно да видим как може да се създаде европейска схема за застраховане на влоговете. Аз не съм на 100% убеден, че ще стигнем до там, също ще обсъдим колко време е необходимо, как, как ще изглежда аз ще се опитам да се спра на това, което обявихте като тема на тази среща. Евди счита, че, ние трябва, че комисията трябваше да изготви оценка на въздействието, но това не беше направено. Независимо от специфичната форма и необходимостта от ЕДИС, ЕФДИ е на мнение, че оценката на въздействието от 2010 година не е достатъчна основа за предложението на комисията. Влизането в сила на директивата за гарантиране на депозитите също не е отчетена. От 2010 правните аспекти са се променили значително Необходимо е да се направи оценка на въздействието, анализ на приходите и разходите. Ефти е, е на мнение, че липсва оценка на въздействието, нямаше широки консултации и че все още има време това да се направи. Считаме, че това не е работа на съвета или на е Европейския парламент, те не трябва да вършат работата на Европейската комисия холандското председателство е отправило 18 технически въпроса към Европейската комисия, доколкото ми е известно, комисията е отговорила само на два от тях. Ликвидността е от ключово значение. Комисията говори за евентуални сериозни трусове в някои от държавите членки, които могат да доведат до състояние, при което да няма достатъчна подкрепа, финансова подкрепа в държавите членки. Знае също и за позицията, че ликвидността е основен фактор, но тук не говорим само за ликвидност, а също и за споделяне на загубите. Въпросът е дали трябва да има такова споделяне на загубите в бъдеще. Според нас с въвеждането на а, преференциите за влогове е необходимо, има вероятност повечето от а, случаите, а, свързани с обявяване в насъстоятелност, а, да стигнат до прилагане на процедура за преструктуриране и а, да може да се възстановят на 100% средствата, така че не се говори за споделяне на загубите на практика, става дума за ликвидност. дали вземането на заеми няма да е достатъчно, вместо да се преминава към режим на споделяне на загубите. Изключително важно е в този контекст процедурите за несъстоятелност в държавите членки да бъдат по-хармонизирани, да могат да бъдат възстановявани средствата по-бързо във всички държави членки. Финансирането е изключително важен аспект европейската схема намалява стимулите да се отива над 0,8, след като останалите държави членки няма да го направят. Това е изключително важен въпрос. ЕДИС не отчита поетите ангажименти за плаждания. Те бяха прияти от съвета, от парламента и участи вече се прилагат в държавите членки. А европейската схема не отчита този аспект. Това води до изкривяване на конкуренцията между застрахователите на влогове вътре и извън еврозоната, които продължават да използват ангажименти за плащания. Ние сме за принос, базиран на риска, но трябва да се решават въпросите не на второ ниво, а на първо ниво. Подходът, който се предлага, е несъстоятелен в бъдеще не изключва да се прехвърлят активи от националното ниво към европейската схема, но това поставя сложни въпроси. Конституциите на държавите членки в някои случаи не позволяват събраните за тази цел средства да се прехвърлят на европейско равнище. Някои общ, лични мнения относно предложението за европейската схема ЕДИС. Водят се дискусии с други експерти, някои от тях са представени тук. Има публикации за правното основание. Поставят се сериозни съмнения относно тази, това правно основание. Необходимо е да има солидна основа. Намаляването на риска трябва също да доведе до разрешаване на проблеми, свързано с наследените проблеми. Държави, които не са членове на ЕДИС, т.е. които не са членове на еврозоната, ще могат да продължават да използват ангажименти за плащания, докато тези от еврозоната няма да могат да използват и ще се стигне до 0,8 или до 0,5 цел, а в някои случаи дори до 0%, както в Обединеното кралство. Един важен въпрос за застрахователите на влогове, и тук трябва да припомня, че парламентът въвежда альтернативни мерки в предложението за директива за гарантиране на депозитите. Тези альтернативни мерки бяха предвидени, но те няма да са в няма да е възможно да бъдат използвани в бъдеще, т.е. да се събира допълнителни средства над тези 0,8%. И някои ще могат да събират 0,8, други 0,5, или пък 0% при липса на альтернативни възможности за набиране на средства. Застрахователите трябва да играят по-сериозна роля в рамките на европейската схема за застраховане на влоговете. Трябва да има солидно правно основание, трябва да има оценка на въздействието Член 19, алинея 5 говори за альтернативни схеми. Комисията трябва да изготви предложение за общо европейска схема, а не само за схема, която да обхваща само държавите, които членуват в еврозоната. В бъдеще, при това положение, би могло да се помисли и за споделяне на тежестта. Благодаря. Господин Гунтрам Волф е директор на Бругел. Той е следващия ни оратор. Имате думата. Благодаря, господин председател. Удоволствие е да съм тук. Ще говорим за дългосрочния дизайн на ЕДИС, макар че, доколкото разбираме от комисията, дългосрочният хоризонт тук е много дългосрочен, наистина, 2024 година, така че преди да стигнем до там, имаме много работа. Няколко бележки с общ характер относно застраховането, гарантирането на вложенията и защо имаме нужда от европейска схема. Първия въпрос, който трябва да обсъдим е каква е ролята на гарантирането на влоговете. Нека да не забравяме, че гарантирането се свежда най-вече до запазването на доверието в банките, в финансовата стабилност на банките. Естествено, самите банки носят основната отговорност за доверието в тях, но в определени ситуации те не могат да го направят. И ето защо трябва да има такава схема или система. Имаме ли нужда от европейска система? Мисля, че има три аргумента за създаването на общо европейска система. Първия е свързан с размера. Застрахователните органи и застраховките работят по-добре тогава, когато има повече застраховане. Това е количествен закон, така да се каже. Ако имаме три банки и една от тях е засегната. За останалите две ще е много трудно да попълнят фонда, ако една от банките изпадне в затруднение. Ето защо трябва да има максимален брой членове. На второ място последователността. Не мисля, че е възможно да се запази система, в която банковия надзор е централизиран в Европейската централна банка, а пък е, има децентрализация на гарантирането на влоговете, защото в крайна сметка това означава, че ако ще имаме надзор на централно ниво, може би ще трябва да се намеси националното ниво и да е, коригира една грешка, направена във Франкфурт, например. И това е трудно да се оправдае. На трето място, разделянето от е, суверена. В е, всички официални и неофициални комуникета целта на банковия съюз е той да раздели банките от суверена. И тъй като доверието в системата в крайна сметка зависи от суверена, който обезпечава всичко това. Мисля, че става ясно, че националното гарантиране на депозитите ще означава, че няма да има пълно разделяне на банките от суверена. И накрая онова, което аз бих нарекал управление на кризи. Знаем, че договора за Европейския механизъм за стабилност предвижда, че в случай на несъстоятелност не може да има спасяване с средства на външни е, лица. И е, в крайна сметка е, една схема за гарантиране на депозитите би направила спасяването по-правдоподобно, дори и това да не е лесно. Няколко думи за държавния дълг и неговия, негова, неговия размер в рамките на банките. Всъщност държавният дълг е много концентриран в четоводните баланси на, на, на онези банки, които имат такъв държавен дълг, които управляват такъв държавен дълг. Проблема с експозицията няма да се реши. Ако се въведе една цялостна европейска система, може да се стигне до там, че да трябва да се извършва спасяване във връзка с проблеми възникнали, е, проблеми с фискален характер, проблеми за които няма възможност за политическо влияние. Тоест, чрез задната врата е, ще се гарантира е, ще се гарантират загуби по отношение на държавния дълг. Ето защо аз мисля, че ако ще въвеждаме пълна европейска система за гарантиране на вложенията, ще трябва да има поне някаква форма на експозиция по отношение на държавния дълг. Много се говори за това дали има нужда от пълно застраховане или презастраховане. Мисля, че е пределно ясно, че презастраховането може само отчасти да отдели банките от суверена, но не може да направи това в пълна степен. Аз мисля, че си заслужава да се започне тази схема ЕБИС с презастраховане. Причината е много проста. В момента има много конкретни черти, свързани с отделните държави членки, включително специално третиране по отношение на защитата на влоговете. Вие говорихте за това имаме изключително раздробена система за гарантиране на вложенията, така че е, презастраховането е един добър старт. Нека да добавя, тъй като времето изтича, няколко неща, няколко концепции относно правилата за спасяването със средства на акционерите. Има един аргумент против е, схемата и то е, че когато има правила за спасяване със средства на акционерите, няма да има нужда от ЕДИС. Ако това обаче е вярно, можем да се отървем от националните гаранти на влоговете. Целта на гарантирането на, на влоговете е да се създаде доверие. Не всеки вложител познава цялостния счетоводен баланс на банката и не знае е, какво е, става, за какво се говори, когато се говори за юниорен дълг, класации и така нататък. Така че основното е доверието тук. И на предпоследно място трябва да кажа, че е много важно да има стабилна правна и политическа основа. Вече говорихме за член 114. Мисля, че най-важното тук е следното. Ако ще имаме европейска система за гарантиране на вложенията, трябва да стъпи на много солидна юридическа и политическа основа, защото ако основанието е хлабаво, нестабилно, няма да има доверие. Е, или ще се създаде нещо общо, или ще трябва да се запазят националните органи, но не може да имаме нещо по средата. Това не е добра идея. Е, съгласен съм, че оценката на въздействието е много а, е, важна. Е, в заключение трябва да кажа, че да, смятам, че трябва да има европейска система за гарантиране на вложенията. Само, че тя трябва да се направи както трябва и трябва да стъпи на стабилно правно основание. Освен това, трябва да се направи по такъв начин, че наистина да се увеличи доверието и ако се реши проблема с държавния дълг. Благодаря. Преминаваме нататък към Даниел Гроз, директора на ЦЕП, Центъра за изследване на европейските политики. Uh, Благодаря. Мога да повторя това, което каза Гюнтран Волф относно ползата от е, система за гарантиране на влоговете. Проблемът, както знаем, е, че когато възникне сериозна криза, националните правителства са изправени пред е, огромен е, проблем и е необходимо да положат максимални усилия в спешен план да стабилизират финансовата система. Бих казал, че подхода за презастраховане е достатъчен не само за, за целите на прехода, но и в етапа на, на стабилизиране. Тук това съответства и на принципа на субсидиарност. Проблемът с, с застраховане на влоговете е, че или банките са малки, или възникват по-системни проблеми с големите. Хубаво е, е, отговорността да се запази за малките банки, които може би са по-многобройни на национално ниво, с различните системи за гарантиране на влоговете понякога има повече от една система в е, в различни страни. Много от тези системи функционират добре. Искаме обаче да сме сигурни, че когато възникне втория тип проблем, когато има системен проблем на национално ниво, да има механизъм, така че националната система за гарантиране на влоговете да остане платежоспособна. Ето това е смисълът на презастраховането т.е. презастрахователя на европейско ниво да се намеси само тогава, когато възникне много сериозен проблем, тогава, когато националната система е подложена на твърде силен натиск. И за мен презастраховането съответства е свързано с застраховане срещу сериозни сътресения за държавите членки. Това е основният проблем, на който се натъкваме в еврозоната и до голяма степен целият Европейски съюз. При обичайни условия държавите членки могат сами да се справят с цикличните сътресения. Когато сътресенията станат твърде силни, когато една страна бъде откъсната от финансовите пазари и има нужда от финансова подкрепа. И мисля, че това може да се постигне чрез подхода на презастраховането. Казва, има довод, че няма нужда от много пространна структура за презастрахователя, тъй като основната му задача е да осъществява качествен контрол върху националните а, застрахователни институти, а, така както е в презастраховането в търговския сектор. Те не се интересуват от рисковете, които покриват застрахователите, те се интересуват от рисковете, структурата на на предприятията, на застрахователните дружества. И според мен органа за презастраховане би трябвало да анализира структурата на банковата система в определена страна, стабилността на съществуващите системи и разбира се стабилността и способността на правителството а, да, да бъде кредитор от последна инстанция. И презастрахователят се интересува от националното законодателство. В всички от тези аспекти, които биха повлияли върху състоятелността на банките. Застраховането на влоговете е различно рекапитализацията – на теория, когато се рекапитализира една банка, се прави инвестиция, която би трябвало да има възвръщаемост. При застраховането на влоговете могат да се намалят до максимум загубите, но се говори за загуби. Така че при застраховането на влоговете има нужда от система, при която на национално ниво да има контрол и да има готовност за намеса тогава, когато една страна преживе сериозно сътресение. Знаете, че при застраховането една част, един малък процент се поема от застрахования, а огромната част от застрахователя. Според мен при минимална намеса на национално ниво може да се изгради една система, която да гарантира системна стабилност. И разбира се, през следващите няколко години би трябвало да се да обърнем внимание на прекомерната концентрация в държавния дълг. Това е, е един от основните проблеми на взаимоотношението между банките и държавата. Това е от мен. Благодаря. И сега давам думата на госпожа Елке Кьонинг, председател на Единния съвет за преструктуриране. Благодаря. Благодаря ви за поканата. Как ще действа ЕДИС в окончателния си етап? Това е доста широко поставен въпрос и аз реших, че за мен това означава да не говоря за намаляването на риска, да говоря за единият съвет за преструктуриране. Разбира се, аз съм за това намаляването на риска да се отчита. Това беше посочено в някои от аргументите, но нека да ни се спирам на това. Нека да започна положително и да кажа, че към момента в повечето от държавите членки има транспониране на директивата за гарантиране на депозитите. И това е доста добро постижение за Европа, ако трябва да говоря малко по-цинично. Предложението на комисията ви е познато, без да повтарям казаното. Нека да изразя известно несъгласие с това, което беше казано по-рано. Бих искал да имате предвид, че предизвикателствата, свързани с директивата за застраховане на депозитите, са доста по-широки. Беше създадена една широка рамка за преструктуриране, с която можем да се гордеем, но това е само едната страна на триъгълника. Рамката за преструктуриране не означава за съживяване и действително няма да доведе до сериозна възвръщаемост на доста от инвестициите, но режимът на преструктуриране изисква също и режим за несъстоятелност по отношение на големи банки с ефект върху системата. Трябва да се намери добър отговор и за по-малките банки. Системата за гарантиране на депозитите се основава на доверието. Така че, освен на рамката за преструктуриране, е необходимо да имаме ефективна схема за гарантиране на депозитите, за несъстоятелност, както като се има предвид, е, че ако системата за несъстоятелност не е ефективна, ефикасна в държавите членки, тогава и режима на преструктуриране няма да работи добре. Така че трябва да имаме предвид и е, трите ъгъла на този триъгълник. Трябва да гарантираме, че банките, които не отговарят на условията за прилагане по отношение на тях на преструктуриране, да преминат към несъстоятелност и схемите за гарантиране на депозитите да могат да гарантират продължаване на дейността на вложителите. Това е предвидено в член 6 на директивата. Става дума за альтернативни мерки. Ако се премине към европейска система, ще може да се гарантира продължаване на обслужването, а не само банката да действа като платец. Това е нещо, което е необходимо. Аз се опитвам да се вместя в пете минути. Вторият аргумент е ясен кой какво трябва да прави. В предложението на комисията се казва, че Единия съвет за преструктуриране трябва да администратира всичко това, да имаме една съвместна система. Можем да говорим за различни стъпки през застраховането на първо място – Дори можем да се спрем до тук, е, но през застрахователят е, е, предприема за активен подход. Той не извършва просто плащанията. Той плаща само приятите законните искове, но няма да продължавам в тази насока. Читам, че трябва да се съчетая всичко това, за да получим един добър отговор по отношение на, въз... на преструктурирането и на по-малките банки и институции. Мисля, че се разбира от само себе си, че националните схеми за гарантиране на депозитите имат да играят важна роля и ще продължат да играят тази роля, те са предвидени в националното законодателство. Има също и сериозна важна роля за финансирането на системата, тъй като доверието се основава на добре финансирани системи, а не просто на една куха идея. Благодаря ви много. Благодаря на всички оратори за много интересните изказвания. Има доста близки позиции, предлагат се също и, и други альтернативни а, възможности. Ще дам думата сега на докладчика Естер. Благодаря. Взимам повод от това, което беше казано последно, е именно важната роля на националните системи за гарантиране на вълженията и финансирането. Е, искам да се обърна към господин Купай, Той би трябвало да познава добре всички национални системи. Искам да го попитам какво смята за настоящото състояние на нещата. Говорим за транспониране на законодателство в национален план. Какво ще кажете обаче как функционират по настоящем националните системи за гарантиране на вложенията и доколко финансирани са ти? Може би може да разделите държавите по групи, тъй като има групови подходи. Обръщам се към господин Волф. Вие казахте нещо много интересно относно положителните и отрицателните страни на банковия съюз. Мисля, че много ще говорим по този въпрос в нашата комисия. Писахте по този въпрос. Какво смятате за предложението, което обсъждаме тук? Смятате ли, че то трябва да е за държавите познати като ЕС-19, а не за целия Европейски съюз? Обръщам се към господин Грос. Може ли да сравните вашите бележки по отношение на презастраховането с това, което каза господин Копей относно взаимното кредитиране? Госпожо Кьоник, когато сте тук, говорим за общата способност за поемане на загуби и за МРЛ. Обяснете защо е важно да се запази минималното ниво от 8% на капитал, който да трябва да бъде осигурен със средства на акционерите. Защо трябва да има нещо подобно на европейско ниво? И е, накрая националните дискреции и варианти за действие, ако желаете да коментирате трябва ли да има пространство за маневриране? Повечето от вас казаха, че не трябва да има такова пространство за маневриране. Как е, виждате всичко това? Какво да направим, за да имаме общи черти в, в, в своята стратегия? Много дълго мога да говоря, господин председател, но така ще приключа. Благодаря на всички оратори за изказванията. Благодаря Елиза Ферайра от е, Социалистите и Демократите. Благодаря, благодаря на всички оратори. Ще започна с господин Копей. Естер Деланге зададе един интересен въпрос. Когато погледнете различните системи, какво смятате за тяхната прозрачност? и за тяхното функциониране в Европа. Смятате ли, че има общо европейско е, начинание или има сериозни различия? Благодаря за това, че припомнихте различните елементи, когато започнахме работата по Банковия съюз. Беше важно да се направи едно такова припомнене по въпроса за държавния дълг. Чуди се дали това е единствения източник на риск. Е, кажете какво смятате за изчисляването на така наречения капитал 3 е, и смятате ли, че има прозрачно за това отношение, що се отнася до дълга. Господин Грос, благодаря, че сте тук. Моя въпрос е свързан с онова, което вие поставяте за обсъждане, нещо ново е то. Вие разглеждате големите банки, малките банки, правите разграничение, вероятно предполагате, че малките банки не трябва да допринасят за общия фонд за преобразуване и трябва да има някакъв вид национална система, ако обаче има една и съща система на надзор и те допринасят към една и съща система, може би трябва да има еднакво покритие за всички вложители до 100 000 евро. Говоря за служителите, по-скоро вложителите в, целия, в цялата еврозона, а не в целия Европейски съюз. Госпожо Кьоник, може ли да сравните настоящото положение спрямо FDIC, корпорацията за застраховане на депозитите на федерално ниво в САЩ. Това е важна тема за нас. Благодаря, Сандер Лунс. Благодаря. Господин председател, благодаря на всички изказали се. Ако правилно съм разбрал, господин Грос каза в края на своето изказване, че можем да имаме създаване на такава система без да има или с минимално въздействие върху националните правомощия. Господин Волф каза, или може би не съм разбрал, че държавите членки все още решават какви да бъдат техните национални економически и фискални политики, а те пък засягат счетоводния баланс. Затова искам да попитам, кажете малко повече. Как да имаме система за гарантиране на вложенията, която да реши този проблем и да, да реши проблема с моралния риск, който проистича от запазването на националните компетенции? Още нещо, по-малко по-различна тема. Има големи разлики, що се отнася до функционирането на националното законодателство за несъстоятелността. Какво би трябвало да направи ЕДИС, схемата, за която говорим по този въпрос, към госпожа Кьоник. Госпожа Ферейра, между другото, също каза, че трябва да има решение за, за малките банки. Много говорим за вноските, които трябва да се платят от банките. Даже ЕЦБ спомена в своя доклад този аспект. ЕЦБ има становище по системата за гарантиране на вложенията и в този доклад се казва, че малките банки ще трябва да платят повече, защото, цитирам, е, от тях може да се очаква в по-голяма степен да дадат ход на компенсации за вложителите. Какво смятате вие по този въпрос? Благодаря, Силови Голар. Благодаря, Роберто. Благодаря на всички вас. Много от въпросите вече бяха зададени. Само ще задам един въпрос. Какво мислите за взаимоотношенията между банките в еврозоната и унези извън нея? защото в Европейския съюз с 28 държави членки не би трябвало да има изкривяване на конкуренцията. Второ, солидно правно основание. Това основ... означава ли, че не можем да го търсим в договорите? Ще трябва ли да поступим както при преструктурирането? Ще останем ли в рамките на договорите? защото искам да попитам кое е солидното правно основание Обединеното кралство да продължава да членува в Европейския съюз. Благодаря, господин Папа Димолис. Благодаря. Искам да благодаря на ораторите. Ще изчакам да си сложите слушалките имам следните въпроси. Най-напред искам да кажа, че съм впечатлен от това, от приликата между становищата на експертите в много по-голяма степен, отколкото между депутатите в парламента. Тоест, според вас трябва да преминем към третия стълб. Моят въпрос е към всички вас. Кога смятате, че онова, което според вас може да започне да функционира, можем ли да го отлагаме с години? Един въпрос към господин Копей. Вашето становище по предложението на комисията, положително или отрицателно? Мисля, че тримата, другите три оратори бяха настроени по-скоро положително. Вие за ли сте или не? Въпрос към всички вас. Ако ви помоля да направите няколко предложения относно най-важните въпроси, които трябва да запазим или да променим в предложението на комисията, кои биха били те? Благодаря, Филип Ламберц. Добър ден на всички. Имам въпрос към Даниел и Гонтрам. Връзката между банките и държавата и намаляването на риска може да се постигне и чрез диверсификация на портфела на държавните облигации. Т.е. можем да кажем на италианските банки, не можете да държите твърде много италиански дълг. Има обаче и друг начин. Всеки кредитор в Европа да бъде насърчен да държи диверсифициран портфел на държавен дълг. Така ще се разпредели риска както за кредиторите, така и за държавата. Какво мислите по този въпрос? Въпросът беше и към госпожа Кьоник. Първият оратор не харесва системата, така че въпросът ми не е адресиран към него. Всъщност това предполага безрисков актив. Марко Цани, няма го. Господин Анеманс. Имам два въпроса. За какви обеми говорим тук? Това не стана много ясно. Говори се за 55 милиарда, но това е стара цифра. И в, по време на кризата през 2008 година в Белгия имаше нужда от много повече. Бихте ли ни казали нещо повече? Още един въпрос, който мисля, че беше повдигнат и от някои от ораторите. Правния контекст, това е е, доста неясна област. Излизаме извън обхвата на договора. ЕЦБ като че ли функционира в една сива зона, за да спаси еврото. Има ли правно основание или може би има нужда от е, някакви промени и реалистични ли са? Благодаря сега спонтанните изказвания. Господин Вайцекер. Благодаря, господин председател. Имаме един конкретен въпрос към Данил. Отнасям се с разбиране към идеята за презастраховане. То и има своите предимства от гледна точка на а, субсидиарността. Но има няколко въпросителни. Няма резервен, резерва за еврозоната. Смятате ли, че обемите биха били достатъчни в системата за презастраховане, така че да се осигури доверие? И вторият практичен въпрос. Ако ще се създава система за презастраховане, трябва да има вноски основани на риска, така че ще трябва да се отчитат и характеристиките на системата. Вие имате богат опит и реалистично ли е да се приеме система на вноските основана на риска? Това са двата ми въпроса, е, които са насочени към иначе разумното предложение за система на презастраховане. Петър Зимон има думата. Моят въпрос е свързан с последния етап и по-конкретно, ако бъде изпразнен общностния фонд. Акта за делегация би трябвало да покаже как да се създаде фонда. Как смятате, че ще се попълни повторно фонда, особено светлината на факта, че може би трудности ще изпита не една, повече банки? И е напълно възможно част от банковия свят да трябва да участва в рекапитализацията с, с, с собствени средства. Председателят, благодаря. Няма други желаящи. За това ще помоля ораторите да отговорят. Благодаря, господин председател. Що се отнася въпросите на госпожа Деланге и госпожа Ферейра? Трябва да се върна към казаното от госпожа Кълник. Все още нямаме пълно транспониране във всички държави членки на схемата за гарантиране на влоговете. Това, това е критика, която беше отправена, а именно, че не е изпълнено съществуващото законодателство. Ние е, работим в тясно взаимодействие и получаваме актуална информация за всички членове, за всички системи за гарантиране на влоговете и се надяваме да започнат с е, период на изплащане от 7 дни. Но в момента нямам е, пример за застраховател да иска по-различни процедури и плащания ад хок. Има много застрахователи, които искат да прилагат альтернативни мерки. И сега Европейската система за гарантиране на влоговете не, не ги финансира. И има сериозни различия между различните системи. Някои от тях са постигнали повече от 0,8%, дори говорят и за връщане на средства към банките. Тук стигаме и до въпроса за въздействието върху банките в еврозоната и извън нея. Как се е финансирала системата преди това? Въздействието ще бъде различно в зависимост от процента на финансиране. Имаме застрахователи с широк мандат – но ние можем да предоставим информация за различни, за етапа на изпълнение. Що се отнася до въпроса на госпожа Голар за правното основание. Член 352 може да бъде солидно правно основание. Вие споменахте между правителствените споразумения. 114, член 114 имаме сериозни съмнения. Колко време ще отнеме, зависи от споразумението между парламента и съвета. С взаимното кредитиране можем да започнем бързо, с разпределението на риска има нужда от повече време. Какво мисля за предложението на комисията? Е, системата за гарантиране влоговете е част от банковия съюз. Само, че има нужда от предварителни условия, от оценка на въздействието, е, намаляване на риска. Има ясна тенденция за европейска система, а не система на еврозоната. Що се отнася до казаното от господин Анеман, ситуацията в Белгия за 20 милиарда, това не е приложимо И е- сега са предвидени различни видове възстановяване. Говорим за ликвидност, а не за загуби. Няма данни за това какъв би бил крайният резултат. За първи път миналата година през септември получихме данни за депозитите до септември 2015 година никой не можеше да прогнозира колко ще е 0,8% от дадена страна, нито за еврозоната, нито за Европейския съюз, тъй като никой нямаше данни за покритите депозити. Едва от септември миналата година разполагаме с тези данни и трябва да изчислим как, с колко ще се увеличат депозитите. Въпросът на господин Симос е много важен. Ние го обсъждаме, защото финансирането трябва да е ясно предварително. Не, могат, не може да се поеме ангажимент за система без да знае колко ще трябва да се плати. Трябва да се, да се покри не само финансирането на загубите, но и ежедневните потребности. Това трябва да се регламентира сега на първо ниво и да има прозрачност за всички. Благодаря, господин Купе. Може би не съм била достатъчно ясна при задаването на въпроса ми. Можете ли да изпратите допълнителна информация? Моля да се концентрирате върху съществуващото положение. За транспонирането аз мога да попитам комисията. Какво е сегашното състояние? Какви са функциите на различните системи, които съществуват? Каква е степента на прозрачност? и как могат да бъдат съпоставени вътре в Банковия съюз. Съжалявам, ако не съм била ясна при задаването на въпроса. Да, ще ви предоставя а, действителни данни за текущото състояние. Освен това, когато приемаме нови членове, ние а, следиме какво е текущото състояние на националните правни системи. Имаме публични системи, имаме смесени системи, имаме разплащателни кутии, имаме също и системи, където целевата сума е 2,5%. Така че състоянието на системата е доста разнородно. С удоволствие ще ви предоставя подробности за всяка от системите на 28-те държави членки, плюс членовете на Европейското економическо пространство. Председателят. Да, междуправителственото споразумение не е достатъчно правно основание. Господин Уолф, благодаря ви. Към мен бяха поставени девет въпроса. Разполагам само с две три минути, затова ще ги групирам. Първо, за членовете на еврозоната и тези, които не са членове на еврозоната. Има логика, свързана с единия пазар и друга, свързана с Парижния съюз. Използва се по-скоро логиката, свързана с Парижния съюз, където има сериозна криза. Ние създаваме банков съюз за паричния съюз, това обаче води до изопачаване на състоянието на останалата част на съюза. Ако създадете европейска система за застраховане на депозитите само за еврозоната, това ще се отрази на държавите извън еврозоната. Това вече се забелязва в европейската парична система. Така че виждаме, че вече съществува такова несъответствие в резултат от създаването на Паричния съюз. На следващо място, колко хармонизация е необходима, дали може да се запази известно право на осмотрение на национално равнище. Моето мнение тук е пределно ясно. Ако искаме пълно разделение на банките от държавата е необходимо да имаме истинска европейска а, система за застраховане, но това не може да се случи, ако няма пълна хармонизация по начина, по който функционират а, застрахователните системи за депозитите. Необходимо е да има известно право известна свобода на действие на национално ниво, например специално третиране на влогове, когато закупувате, например, къща, да бъдете застраховани на определено равнище. Ако имаме една европейска застраховка, нещата ще са по-различни. Също отнасям се с симпатия към модела за презастраховане. Тук се отчита въпроса за субсидиарността и се дава възможност за отчитане на специфичните характеристики на определени държави. Тогава не се постига пълно разделяне на банките от държавата и остава известно равнище на риска. Дали държавният дълг е единственият риск? Не, разбира се, има и други рискове. Въпросът е в каква степен останалите рискове зависят от националните политики. Те действително зависят от националните политики, но въпросът е а, дали това е нарочна политика, за да може да се източва европейската застрахователна система. Дори при най-крайните случай, като гръцката криза, никой в Гърция не искаше масово тегляне на влогове от гръцките банки. Аргументът за моралния риск създава се законодателство за несъстоятелност, което води до увеличаване на загубите на банките, но считам, че се прекалява това отношение. и трябва да сме малко по-внимателни по този въпрос. Има и друг сериозен въпрос, свързан с а, държавния дълг а, в а, балансите на банките. Ако имате а, висок а, държавен дълг а, в а, портфела на банката, и финансирането става само чрез влогове и съвсем малко със собствен капитал. Това, което правите при пълното застраховане, на практика застраховате загубите от е, евентуално необслужване на държавния дълг. И това е проблем до толкова, доколкото националните данъчни политики са на национално равнище и за това като последна мярка се предвижда възможността да се покрие държавния дълг чрез вътрешни източници. Това е много неприятно, рядко се прави, в идеални случаи никога не трябва да се прави но трябва да има децентрализирана фискална политика, каквато съществува в момента и а, това води до подобни случаи. Относно портфела, въпроса на господин а, а, Ламбертс, трябва да се отчита държавния дълг в цялата евросистема. Идеалния, в идеалния случай можем да кажем, че ако една банка държи портфел от суверенни, от държавни облигации, тогава ще има държавен риск, но този портфел се третира по по-различен начин. Относно правното основание, аз не съм юрист, но считам, че ако направите нещо, което няма солидно правно основание и ако се стигне до криза, ще се стигне и до съд. Това води до намаляване на доверието. Член 140 се казва, че не е достатъчен, особено за еврозоната, но въпрос трябва да се отнесе към юристи. Относно попълването на фонда, аз считам, че това трябва да става ако се случи а, сериозен а, трус, сериозно сътрусение в системата, трябва да се попълни фонда. А, но това е въпрос за подкрепата или защитата, така наречения бекстоп. Дания Грос. Аз също ще, ще групирам въпросите. Какви са основните промени, които бих подкрепил презастраховането, което не трябва да бъде само един етап, а да бъде постоянно. Относно а, вземането на заеми съвместно в случай на сериозни сътресения. Когато обаче ви гори къщата, не ви е необходим а, заем от а, съседите, а някой да ви помогне за възстановяването, защото съседите ви кажат, не, няма да ви дадем заем в такъв случай. Затова считам, че взаимното вземане на заеми не е пътя, по който трябва да се върви. Трябва да се гарантират и влоговете в всички банки, трябва да се отчита и състоянието на националните системи. Чухме, че има сериозни разминавания между националните системи и надзора, който се осъществява. Националните системи обикновено по-добре могат да преценят, отколкото някой далече в Франкфурт, какъв е риска в една малка банка, да речем. Затова считам, че тези въпроси трябва да останат на национално равнище. Малките банки не трябва да водят до задълбочаване на проблемите. Дали подхода, свързан с презастраховането, създава проблеми за фискалния бекстоп и базираните на риска вноски. Такива проблеми без друго съществуват. Трябва да, независимо дали има пълна европейска система за застраховане а, или друг вид система, затова не виждам защо трябва да се създава някакъв проблем по отношение на презастрахователния подход. Относно вноските, базирани на риска. Мисля, че Както показва историята, ако това се остави на междуправителствено равнище, тогава тези вноски ще бъдат доста в намален мащаб. Всяка държава ще се опитва при преговорите да спести пари. Това е очевидно. Обикновено се използва най-малкия общ знаменател при определението на вноските, базирани на риска. При подхода за презастраховане може да имате презастраховател, който може да презастрахува в, в, в по-скоро в федерален а, аспект, а, а не толкова междуправителствен и ще отчита в по-голяма степен риска, макроекономическия риск. При презастрахователния подход а, виждам връзка между вноските, националните а, схеми, федералната схема и макроекономическото положение. Това е свързано, според мен, с съществуващите процедури за дисбаланси, баланси, които показват колко голям е риска за системен труск на национално равнище. Комисията може да налага глоби, свързани с риска и това трябва да е с европейски презастраховател. Трябва да има альтернативи на подобни глоби, да има един по-поетапен подход. Би казал, че подхода за презастраховане има две допълнителни предимства. Според мен може да се приложи по-бързо, тъй като ще се основава на съществуващето на национално равнище – позволявайки известна диференциация, както спомена Гунтер, Гутрам, без да е необходимо сериозно хармонизиране на всичко, особено на законодателството по несъстоятелността. Резултатът, процедурите не могат да бъдат хармонизирани. Можем да погледнем състоянието в Италия, където има един и същи закон, но виждаме колко време отнема в Милано, колко в Палермо. Председателите запознат тези раз, разлики. Така че нещата ни опират толкова до наличието на законодателство, до неговото прилагане. Освен това, разликите между това да има подход, който да е общоевропейски, а не толкова подход обхваща само еврозоната. Трябва да има презастраховане, ако банковата система бъде поставена под натиск на в определена държава членка. И трябва да има връзка между Европейския съюз като цяло и еврозоната. И трябва да има един общ подход за целия Европейски съюз. Госпожа Кълник, Не мога да се въздържа да отговоря крат, накратко. The... Минималните изисквания за ликвидност, според мен, са сериозен инструмент за механизма за преструктуриране, за може банките, става дума за големите банки, да могат да бъдат преструктурирани да имат стимули да се преструктурират. Ние не виждаме необходимост да променим позицията си по този въпрос. Тези 8% или над това за отделните банки, особено тези, които са по-големи банки в Банковия съюз. Това може да е добра основа за да определим количествено, но ще спра до тук. Въпросите, които бяха поставени, се отнасят до това, какви да бъдат основните промени. Аз много внимателно изслушах е, казаното от господин Грос за презастраховането и вноските, базирани на риска. Това е много добра отправна точка, но за мен най-важното е да имаме схема за гарантиране на влоговете, която да отговаря на нужните и да предвижда альтернативни мерки. Свързано е и с това, което беше поставено като въпрос от госпожа Ферейра, какви полуки да си извлечем като се отчита 8 годишния опит, който е натрупан за гарантиране на депозитите, да се прехвърлят вложителите към друга институция. Това е най-ефикасният начин, а не да имат достъп само до 7 дни, а да имат незабавен достъп за финансови услуги за клиентите. За мен това е едно от най-важните неща като инструмент, независимо дали ще бъде национално ниво, на европейско ниво или на а, ниво през застрахователи. Също относно хармонизирането на законодателството в областта на несъстоятелността, тук считам, че особено важно е да се хармонизират по-скоро процедурите. Намирането на решения за по-малките банки, в отличие от тези за по-големите банки, според мен в повечето случаи, надявам се това никога да не се случи, за големите институции с MRL in play на, на, мя... на лице и с а, единен а, фонд за преструктуриране като окончателна цел Вие правилно казахте, че трябва да се отчита доколко критично важни са функциите, доколко ще се отразят на единния пазар или дали ще се постави под риск държавата членка. И а, тук първата защита идва от схемата за защита на влоговете, така че да не се поставят в неравностойно положение големите и малките банки и да се счита, че е по-добре хората да държат влоговете си, например, в големите банки. Относно това, кой трябва да плаща повече, аз считам, че всички трябва да плащат еднакво. Може би онези, които никога няма да се налагат да се възползват от единния единия фонд за преструктуриране, защото това гарантира стабилността на системата защо да не направим обратното, всички банки да плащат за схемата за гарантиране на влоговете, тъй като това допринася за доверието в системата. Диверсифицирането на публичния дълг. Аз винаги съм вярвала, че няма безрискови активи, но нещата са доста сложни по отношение на намаляването на риска. Аз съм по-скоро за хармонизиран подход, да се поставят ограничения за концентрирането, но да не се намесваме в това, кой в какво инвестира. Още един въпрос беше поставен за това, за какви обеми става дума, както и как да се попълва фонда, след като бъде изчерпан. Трябва да има ясно разбиране за попълването на фонда, в противен случай може да се стигне до ничия земя. 1% от подкритите депозити е критерия за единия фонд за преструктуриране. 0,8% е за схемите за гарантиране на влоговете. Аз читам, че това са добри отправни точки, но трябва да се види как ще задейства. Можем да се възползваме от това, но му трябва да се прецени как да се попълва фонда. Може би няма да става едновременно, трябва да има ограничения за това, в каква степен може да се рефинансира. Обедена съм, че сигурно съм пропуснала някой въпрос, но нека да спра до тук. Председателят, благодаря ви, беше изключително интересно. Преминаваме сега към втората част на изслушването. Какви стъпки са необходими преди да се достигне до окончателния етап? Първият оратор е господин Берт Ван Розенбек от Центъра за европейска политика. Господин председател, уважаеми депутати, благодаря за поканата и за възможността да се изкажа относно схемата за гарантиране на вложенията. В първата експертна дискусия много беше казано, но мисля, че има какво да добавя. В началото искам да кажа, че има допълнителна полза от тази система. Вече беше казано, че теорията на застраховането се подчинява на закона на големите цифри. Ако няма много вложители, може да се е, подкопае стабилността на, на системата и обратното. За да имаме стабилност обаче, трябва да има няколко предварителни условия и аз съм описал пет от тях. Ще ги изброя. Първото предварително условие, за да има смисъл от такава система, е да има консенсус за това каква е целта на занятието и дали ЕДИС отговаря на тази цел. Схемите за гарантиране на депозитите не могат да се справят с големи системни рискове или кризи. Съответно, мисля, че ЕДИС не е достатъчна за да и не е необходима за да а, решава конкретни случаи. Тя няма да може да се справи с големи системни кризи. Така че има поне три альтернативни политики, които могат да доведат до по- ефтина и по-стабилна система за гарантиране на вложенията в еврозоната. Трябва да се разгледат различните финансови цели за националните органи. На второ място да се погледне взаимното кредитиране между националните служби за гарантиране на вложенията. И на трето място да се види каква роля може да играе е, системата на Европейския механизъм за стабилност, когато има голяма системна криза. Трябва да има оценка на въздействието на комисията, която да разгледа тези три альтернативи, съпоставени спрямо ЕДИС. Това би било нещо много полезно. На второ място, трябва да видим каква е целта ни. Вече беше казано, че трябва да подкрепим облигациите на държавен дълг в банките. Ако искаме ЕДИС да е успешна и да се увеличи нивото на доверие в еврозоната, Нека да, да видим какво ще стане. Банки, които имат по-низко ниво, т.е. по-високо ниво на доверие, ще имат и повече ликвиден капитал, защото вложителите ще оставят своите средства там. И не трябва, няма да трябва съответно да се защитават държавните облигации с собствени средства. И, и това пък е в разрез с идеята на банковия съюз. Много е трудно банките да подплатят а, своята система за, за гарантиране на държавните облигации по начина по който се, се предвижда. Много е важно да се разгледа този проблем. На трето място трябва да има хармонизация на законодателството е, за несъстоятелност. Има големи разлики и те засягат е, пряко вероятността и е, степента по силата на която схемата на гарантиране на депозита ще трябва да използва средства от ЕДИС. Трябва да се избегне практиката на начисляването на различни такси. Точка 4. Трябва да се хармонизират националните дискреции в рамките на DGSD. В а, различните държави има различно ниво на защита. Ако си купиш една къща имаш застрахователно покритие в различните държави, което продължава различно дълго. Може да се стигне до изкривяване на конкуренцията в а, еврозоната. Това би означавало, че някои банки в рамките на ЕДИС защитават своите потребители в по-голяма степен. Това естествено ще бъде отразено и в различните вноски, които банките ще трябва да плащат на ЕДИС. Искам да попитам обаче, смятате ли, че това е реалистично в еврозоната? Можем ли да стигнем до там да има толкова различни аспекти, е, що се отнася до приноса по отношение на риска. На пето място, нещо, което беше обсъдено от господин Ланге, качеството на банковия надзор в еврозоната не трябва да се отличава в голяма степен. ЕЦБ е, е започнала един процес на елиминиране по отношение на банките, които наблюдава директно. Аз съм съгласен с това, което беше казано. По-малките банки могат да извлекат полза от е, ЕДИС. Ето защо трябва да, да, да говорим за ограничения и по, по отношение на малките банки. Какво да кажем за създаването на самата система? Първо, схемата за презастраховане. ЕДИС е схема за гарантиране за, и за застраховане и винаги ще има морален риск. Мисля, че някои фискални решения на някои правителства са от голямо значение тук. Знаете, че има държави в еврозоната, които имат големи банкови сектори. Понякога в играта в уравнението влизат данъчните условия. Понякога, ако има, ако се стигне до фалит, до дефолт в голяма степен, може да има сериозно въздействие върху системата ЕДИС. Не може да се пренебрегнат различните национални решения. Мисля, че има сериозни основания да се остави Отговорността за компенсиране на вложителите на национално ниво. Схемата за гарантиране на депозитите трябва да остане с финансова цел, която е доста над нула. И веднага, е, щом като националните органи са използвали средствата, с които разполагат в пълна степен, може да се предвиди европейска система, която да се намеси. Мога да говоря много и за модела за презастраховане. По този модел е много важно вноските, приноса да бъде адекватен на риска. Те трябва да отразяват фискалната политика на държавите членки. Това е много трудно да се прецени предварително. Ето защо мисля, че е, вноските трябва да отразяват и различните степени на защита по силата на директивата за гарантиране на депозитите. Малко ме обърква Следния въпрос. Моля ви да, да приключвате, казва председателя. Продължава оратора от средата на изречението. Този е, сценарий би е създал голяма системна криза. Аз мисля, че ЕДИС е, няма да е необходима за да е, гарантира справяне с дефолта на, на отделни малки институции, но тя може да допринесе за една финансова стабилност, но трябва да изпълнят тези пет условия, които очертах. Част от отговорността трябва да остане на национално ниво. Не смятаме, че член 114 може да бъде правно основание, като се има предвид, че има изкривяване на конкуренцията и в рамките на еврозоната, и между еврозоната и членовете на ЕСА извън еврозоната. Благодаря, това е една много различна позиция. Сега ще чуем господин Герат Хофман от Асоциацията на германските банки. Благодаря, господин председател, госпожи и господа депутати. Благодаря за поканата. Според мен има процедурни стъпки и по същностни условия. Някои колеги казват, че има нужда от оценка на въздействието без такава оценка не може да се каже, че системата за гарантиране на влоговете е най-добрия вариант. Ако подпомагането с ликвидност при сериозни сътресения основния мотив, има и други варианти трансгранични гаранции и кредитни инструменти. Някои от тези аспекти вече бяха споменати. Аз бих го обосновава потребността от основа за възстановяване. Нека да повдигна въпроси, които бих са свързани с оценката на въздействието. Тази оценка трябва да оцени функционирането на сегашната директива за гарантиране на влоговете, след като всички държави членки са реализирали хармонизираните правила. Второ, тази оценка трябва да отчете подобрената рамка а, с а, рекапитализация собствени средства и преструктуриране на банките. Оценката на въздействието трябва да обоснове потребността от система за гарантиране на влоговете и да покаже какви биха били последиците от тази система. Тук трябва да се оцени моралния риск и е, конкуренцията между банките вътре в еврозоната и извън нея. Финансирането и разходите са сериозни въпроси в оценката на въздействието и тук е, бих добавил въздействието върху институционалните системи за защита. Оценката на въздействието трябва да се последва от обществена консултация. Този въпрос все още не е повдигнат. Сега същностните въпроси, проблеми свързани с моралния риск, поради различията между е, рисковете в националните банкови системи. Тези е, проблеми не могат е, да бъдат решени с вноски основани на риска. не става въпрос само за размера, но рисковете в европейската банкова система трябва да се намалят значително преди да се разпределят наследени проблеми, като лоши дългове в някои държави членки и концентрация на риск в държавния дълг са проблеми, които трябва да бъдат решени. Второ, анализ на качеството на активите за всички банки е това е необходимо, за да се види каква е, какъв е рисковия профил на отделни институции, националните банкови системи като цяло. По-нататък разделянето на, между, разделянето на банките от държавните облигации трябва да има ограничение върху концентрацията. В противен случай има опасност големите е, сътресения да преминат и да обхванат системата за гарантиране на влогове. Режима за несъстоятелност на банките трябва да се хармонизират. Това вече беше споменато. Ако има различия в процедурните аспекти, възстановяването на щетите при фалитна банка ще създаде несигурност и подобни случаи на несъстоятелност ще бъдат третирани по различен начин. На пето място альтернативните мерки, альтернативните системи за защита на вложителите трябва да получат своето подходящо място във всяка европейска система за защита на влоговете поради доказаната им полза. Предложението за Европейска система за гарантиране на влоговете е вредна за институционалните системи за защита и альтернативните мерки, независимо от това, че институционалните системи за защита бяха признати в директивата за гарантиране на влоговете. Германските кооперативни банки никога не са получавали средства от данакоплаците, тъй като и институционалните системи за защита са функционирали безгрешно от 82 години насам. И на този фон предложението за Европейска система за гарантиране на влоговете създаде силно недоверие и тревога сред нашите 30 милиона клиенти, 18 милиона членове. И е, също въжи за клиентите на германските спестовни банки. Ние смятаме, че законодателството на Брюксел не трябва да, да разрушава добре функциониращи системи, които са много положителна система за постигане на финансова стабилност, защита на данокоплаците и следователно са обслужвали добре съответните економии, економики. В крайна сметка европейските граждани на всички държави членки трябва да бъдат успокоени, че обща система за гарантиране на влогите, на влоговете ще осигури по-високо ниво на безопасност – и няма да има несправедливо разпределение на риска. Сегашното предложение, според мен, няма да спечели подкрепата на достатъчно голям брой европейски граждани. Би било рисково да се реализира това предложение и да се пренебрегнат притесненията сред гласоподавателите. Има нужда от прозрачен процес и желание за оценка на альтернативните варианти. Благодаря госпожа Романа Гарсия, независим директор Сантандер. Благодаря ви. Аз ще използвам по-различен тон. Ние цяло подкрепяме предложението на Европейската комисия. комисия. Напълно сме съгласни за това да се създаде една съвместна схема до 2024 година на европейско равнище. Това е важен рамка за подобряване на банковата стабилност и да не се допусне фрагментация на пазара. Затова подкрепяме банковия съюз. За да имаме истински банков съюз, говорим за три стълба. Това е третия стълб. Ние вече имаме обща надзорна рамка, която ще намали риска от фалит на банките. Имаме също и обща рамка за преструктуриране на банките, за бързо реагиране. Необходимо е инструмент за обединяване на риска. Все още ни липс, липсва този инструмент и на това трябва да се насочи вниманието в рамките на Паричния съюз, логично е да имаме една система, взаимна система за гарантиране на депозитите, но не бива да се допускат погрешни стимули или пък да се разклаща финансовата си стабилност. От наша гледна точка, подходът на Европейската комисия е правилен – Разумно е да се следва поетапен подход, да има презастрахователен етап и етап на съвместно застраховане. Тези мерки трябва да вървят паралелно. Не трябва да забавяме третия стълб, така както не се бавихме при създаването на първите два стълба на Банковия съюз. Вече имаме тези два първи стълба, но нямаме хомогенни закони в областта на несъстоятелността. А това е необходимо в рамките на Банковия съюз. Какви стъпки според нас са необходими? Ще спомена три. Първо, да се гарантира финансова стабилност изисква държавите членки да приложат на практика директивата за гарантиране на депозитите. Така ще се постигне по-добра равнопоставеност. И това не трябва да пречи на напредъка по различните етапи на създаването на европейската схема за застраховане на депозитите но националните схеми не са достатъчни, за да имаме единен банков пазар. Що се отнася до ефикасната защита на влоговете, това е свързано и с кредитоспособността на държавата. Вложителите не мислят толкова за това какво е състоянието на банката, а по-скоро къде, коя държава членка е разположена тя. Също вноските, които се основават на риска. Трябва да има обща европейска методология. Тя трябва да се определи администрирана, администрирана централно равнище. Трябва да се отчита конкретния риск, Така ще се намали моралния риск. На трето място за да се избегне разпокъсаността на пазара, трябва да има фискален бекстоп. Банките сега са по-добре подготвени да се справят с кризи. Има нова институционална и законодателна рамка. Очаква се, че ще се предпочита рекапитализацията със собствени средства пред преминаването към преструктуриране. Има риска, когато има сериозни трусове, националните органи да финансират банките в тяхната юрисдикция. А така няма да се прекъсне връзката между държавата и банките. Разбира се, може да има и други положителни стъпки. Някои колеги вече ги споменаха, като хармонизиране на законите в областта на незакон... несъстоятелността или пък процедурите свързани с необслужваните заеби. Но всичко това не трябва да служи за извинение да се забавя създаването на третия стълб на Банковия съюз. Благодаря ви. Сега давам думата на господин Ерик Нилсън, който е главен економист на Уникредит. Благодаря, благодаря, че ме поканихте. Е, искам да подчертая, че е, водя научна дейност в рамките на Уникредит. Тук се изказвам в качеството си на економист, а не в качеството си на служител на една банка. Нека да кажа няколко думи за европейските економики. Аз се занимавам с този въпрос е, отдавна. ЕДИС е липсващото звено в банковия съюз и тази система е важна по няколко причини бяха повдигнати много технически въпроси. Мисля, че те трябва да бъдат обсъдени допълнително. Искам да кажа, че тук не става дума за създаване на съвършенство, а за нещо по-добро от настоящото. Нека да подчертая основните аспекти, е, къде се намираме в момента. На първо място има несъответствие между общия подход и националния подход. Аз мога да ви кажа със сигурност, е, че, както се казва в Америка, не може да има данъци без е, представителство. Не може да има а, е, облигации без да има а, е, общ орган, който да ги обезпечи. От друга страна, обаче, не може да има пък общ орган и да има национално поемане на риска. Нека да вземем един Пример е от страната Хикс. Германия, Франция, Италия няма значение. Значи тази държава е под надзора на ЕЦБ. Ако нещо се обърка, трябва да се спаси вложителя. И е, от Франкфурт се казва в Рим, например, е, объркахме нещата, вие трябва да платите. Така не може да се работи. Не може да има данъчно облагане без представителство, както вече казах. А не може да има представителство без да има споделяне на риска. Това е изключително важно. Тоест, трябва придвижването към по-тесен съюз да бъде обвързано с политически орган, общ орган, който да поеме риска. На второ място, много бързо, де факто в счетоводните баланси на банките пасивите не се третират еднакво, тъй като някои са считани за по-добри гаранти на депозитите от други. Това оказва въздействие върху цените. Това не е част от банковия съюз, съответно. Не е добро за, за вложителите. Тук има нещо фундаментално сбъркано. Няма да преминавам през всички подробности. Нека да кажа няколко думи за нещо, което съм чувал. Става дума за най-големия въпрос тук. Споделянето на риска и намаляването на риска. Първо, знаете, казва се, трябва да има намаляване на риска. Нека да кажа следното. На първо място, аз съм напълно съгласен, че трябва да отидем към разрушаване на връзката между банките и суверена или тя трябва да бъде смекчена до приемливи нива. Е за да се случи това, трябва да има банков съюз и общ пазар за всички банки, за всички е, надзорници. Всички банки трябва да бъдат обезпечени или е, обект на надзора по един и същи начин. И това трябва да въжи и по същия начин за пасивите. Много често чувам и това ме притеснява и тук го чух – да се предлага институционализиране на рисковете на, на суверена. Нека да дам няколко конкретни примера. Работил съм в МВФ и в а, други банки преди да дойда в, а, да дойда в Европа. Няколко конкретни примера. Няма разлика между риска, когато правителството емитира дълг. Няма примери, при които да е имало успех, когато правителството не е спазвало своите изисквания по отношение на пенсиите, например. Знаете, че има гарантирано задължение да се плащат пенсии, например. На следващо място. Не може да се раздели суверена в една държава от частния нефинансовия сектор – да вземем, например, Италия с цялата публична задлъжнялост. Да вземем една италианска банка. Да, да си представим, че а, тази банка по никакъв начин а, няма държавен дълг в своя счетоводен баланс. И тази, тази банка отиде към преструктуриране. А, частният сектор, значи, ще пострада. Частният сектор ще пострада. Не може да се прави разделяне тук. Предложението да се третира държавния дълг като нещо по-различно и изключително опасно. Аз съм много против. Замислете се за секунда. През последните години приехме, че Гърция е изключителен случай. Там не държавният дълг създава проблем за, за банките. Мога да цитирам примери от МВФ. За периода от 2010 до 2014 година 12% от средствата на данокопаците в Германия са използвани за спасяване на, на, на Гърция. За Холандия процента е 7. В Италия по-малко от половин процент, в Франция също. Значи виждате, че няма възможност за съпоставяне. Преди само две седмици комисията одобри 3 милиарда за, за помощ в, за една банка тя се намира в Шлезвик Холштайн. Значи 5% от БВП ще, ще отидат за, за, за тази банка. Не може да се разделят нещата. Това е иллюзия. Ако включите риска в рамките на суверения дълг, ще създадете проциклична система. изведнъж може да се намеси някаква агенция за кредитен рейтинг и да контролира нещата. Опази Боже. По време на кризата не националните банки на Италия или Португалия създадоха затрудненията. 3 милиарда във формата на активи бяха оттеглени. Искам да ви кажа, че има много опасна връзка между експозицията по отношение на суверенния дълг и банките. Имаме нужда от обща система за гарантиране на вложенията. Благодаря. Благодаря. Много е важно да чуем и такава позиция. Аз се споделям между другото. Това са мерки за оповестяване на риска. Така би ги определял аз. Имаше коментар извън микрофон. Сега господин Бернт Луке се е записал. Sorry, sorry, I was confused. And then first, of course, we need the round of the reporters. and then the, the, the catch the eye. Sorry, sorry. So, Esther Delange. Yes, I'm, I'm also and looking... I would ask every... Естер Деланге всъщност има думата. Съвсем набързо въпроса за институционалните системи за защита. Отбелязах това, което казахте за положителният резултат от тези схеми в началните етапи вие поставяте въпросителни върху необходимостта от европейска система. Но нека да обърна въпроса. В рамките на европейската система, как можем да направим така, че една добре функционираща система може да продължи да функционира добре? Представителката на Сантандер – Казахте, че доводите за намаляване на рисковете не са оправдание да не се започне работа по ЕДИС. И сега, тук се обърна внимание на различните аспекти на ЕДИС. Вие казахте, че намаляването на риска трябва да върви ръка за ръка с разпределението на риска. Съгласни ли сте, че за различните етапи застраховане, презастраховане, съзастраховане има нужда от различни нива на намаляване на риска? И не на последно място, господин Нилсън се изказа категорично за държавния риск – ключови въпроси за нашия дебат. Съгласен ли сте с това, което беше казано, че има както каза господин Ламберт, трябва ли да има максимална експозиция към на държавния дълг. Елиза Ферейра. Благодаря към първите двама оратори. Знаем много добре. Ние сме наясно с проблемите. Вие повдигнахте тези въпроси, но не смятате ли, че тези доводи би, трябвали, би трябвало да са предварително условие преди да започнем проекта? Малко е странно, че преминаваме към европейско ниво на надзор, след като заедно с общия правилно, че преструктурирането е на европейско ниво, резерв изчезва. Не смятате ли, че е малко странно сега по средата да кажете играта свърши? Thank you. Very briefly, my question. Господин Сандер Лунес, Въпросът ми вече беше повдигнат от докладчика. Господин Хофман пледира за оценка на въздействието. Аз съм за. Също така съм за и за пълен анализ. Какво мислите за становището на ЕЦБ и необходимостта от резерв за Едис? Господин Папа Димолис. Благодаря. Какъв е вашият подход към тристълбовия подход? Всички предварителни условия срещу третия стълб, те само срещу третия стълб ли са насочени – Споменах. Имате ли подобно възражение и към а, другите етапи на Банковия съюз? Господин Анеманс, нямам точно въпрос. Искам само да благодаря на всички оратори, както и на председателя на парламентарната комисия. Типично за Европейския съюз е да говорим за крайния етап. Европейския съюз се втурнал напред – Гърците са ентусиазирани от идеята за второ изслушване. Тук а, говорим за разпределение на провала и това изисква солидарност. Солидарността трябва да се основава на признаването националната идентичност. Културните различия не са проблем. Проблем е, когато се правят опити те да се премахнат. Господин Луке. Първите двама оратори настояват за оценка на въздействието. Последният не настоя за това. Сега нека да обобщя доводите има един положителен ефект на ЕДИС, който се споменава и това е обединението на риска и след това има един отрицателен ефект, а именно моралният риск. Първият оратор каза, че моралният риск е вътрешно присъщ на тази схема. Сега, положителните аспекти – ако рисковете не са некорелирани, ако са положително корелирани, законът за а, големият брой действа много по-слаб. Така че е, това, което се представя за Едис, не е толкова подчертано. Моралният рикс за Едис е доста по-силен. Представителят на Сантандер каза, че можем да използваме премии претеглени по риск. Това е погрешен подход. Не може да се каже, че най-напред има а, морален риск. Първо, първо се преценяват опасностите и тогава банките взимат своето решение сега има положителни и отрицателни ефекти според ораторите и въпросът ми към последните двама оратори не смятате ли, че трябва да има първо оценка на въздействието? Бихте ли направили също заключение като първите оратори, че има нужда от обществена консултация преди да се вземе решение за е, Едис Пабло Залба. Благодаря. Искам да се изкажа от гледна точка на гражданите. Непрекъснато говорим за финансова стабилност и това е една от основните цели на доклада. Нека да сме наясно с това, че основният, основната цел е банковия съюз, когато един гражданин в Испания или друга страна не се интересува от това къде се намира една банка. Дали в Италия и в Испания. И след като бъде изграден ЕДИС, гражданите трябва да са спокойни, че независимо от това къде е банката, дали тя е германска или финска, това няма да се отрази на тях. Перванж Берес. Благодаря за тези изказвания. Може би трябва да организираме второ изслушване с други гледни точки, които не са изразени днес. Искам да помоля ораторите да се спрат на един въпрос, споменат по време на първия панел опасността от изкривяване между единен надзор и система за гарантиране на влоговете, която да остане в е, правомощията на държавите членки. Тоест, е, има опасност е, вложителите да бъдат изложени на е, риск. Има прехвърляне на суверенитет и всъщност е, не сме готови да оценим всички последици. Когато говорите за оценка на въздействието, преди да се приеме многостранният е, надзор и Имаше такова. С оценката на въздействието ще доведе до забавяне на реализацията на ЕДИС и това може би е свързано с сериозни рискове. Накрая искам да попитам ораторите, смятат ли, че банковия съюз в вида, в който съществува, може да функционира? Защото можем да кажем, че обсъждаме чисто европейски въпрос. Подхождаме по чисто европейски въпрос. Две стъпки напред и една назад. Всеки път, когато правим това, ние отслабваме двете стъпки, които сме направили. И въпросът ми към четиримата оратори е следния. Смятате ли, че многостранният назор е напредък? Смятате ли, че фонда за преструктуриране е напредък? Смятате ли, че поставянето под съмнение на този напредък е свързан с поемането на риск, който би бил непоносим за Европейския съюз? Според мен, тук ако не успеем съвсем, в съвсем кратки срокове да реализираме третия стълб, ние ще изложим на опасност първите двама. Последно, Съвсем накратко, тъй като нямаме време. Благодаря. Имам три въпроса. Първият е от политическо естество. Питам се дали по време на кризата 2009-2011 някой беше предложил да нямаме система за гарантиране на депозити, какво ще да се помислят хората? че не е добра идея. Сега ние се отдалечаваме от кризата и се питам дали е необходим този трети стълб. Ние искахме да има такъв началото на кризата. Това е политическия въпрос. Към първите двама паналисти искам да задам следния въпрос. Дали става дума за разпределени в времето на презастраховането, на съвместното застраховане и прочие, или пък към противопоставяне на самия принцип, тъй като въпросът е дали трябва да е общо европейска системата или само за еврозоната. Към господин Росбек, когато той говори за качеството на надзора на банките, това е първия стъп на Банковия съюз, дали имаше предвид и то основателно, че някои от аспектите, свързани с надзора, не се отнасят до малките банки, дали няма един по-цялостен подход с прякото участие на ЕЦБ в малките банки. Дали ще се промени позицията по принцип? Благодаря ви. Господин Ван Розебек има думата. Благодаря за въпросите. Ще започна от последния въпрос. Аз не съм против Едис. Аз нямам никакъв особен интерес. Аз само пленира, пледирам за това, че ако го направите, трябва да се направи както трябва и цялостно. Критериите които очертах, Да, ние ще определим същите критерии за Банковия съюз, за всички стълбове. Мисля, че решения бяха взети, свързани с рекапитализацията с собствени средства и прочие, така че има основания отново да се поставят тези въпроси. Защото става дума за гарантирането на риска за, за поемането на риска съвместно. Няма значение дали ще имаме ЕДИС или национална система, но ако имаме национална система, това трябва да е направено както трябва. Supervised by the ECB. Right? I think it would be helpful for EDIS if... И така, ако примахнем NODS, това не трябва да бъде директно под надзора на ЕЦБ, по-скоро национално ниво. Някои от останалите въпроси, например този, който беше поставен от трибуната, не запомнях името. Ако трябва да работи добре ЕДИС и е да се подобри доверието между вложителите в цялата еврозона, би било чудесно, защото ще означава не непременно, че сме постигнали успех, но по-скоро, че банките извън еврозоната ще бъдат поставени в неизгодно положение. И може да се кажете, тези държави членки могат да се присъединят към Банковия съюз и да са част от ЕДИС. И това е свързано и с член 114. Според нашите експерти, това не е адекватният член, който може да се приложи като правно основание. Ние сме по-скоро за 352 член. Относно така наречения бекстоп, ние нямаме такъв в момента. В директивата за гарантиране на депозитите трябва да попитаме дали това е само на теория или пък как ще изглежда в действителност. Честно казано, е малко а, неудачно. Системите за гарантиране на влоговете не са предназначени за справяне с а, кризи в системата. Независимо дали тези схеми са национални или пък на европейско ниво, те трябва да могат да финансират а, разходите. Yeah, but